Uh, good morning, uh, every... Добро утро. Добре. Добре дошли на а, нашето заседание днес. Най-напред трябва да приемем дневния ред. Има някаква малка промена в дневния ред. След обедното заседание днес е отменено. Няма други забележки. Не виждам такива. Смятаме дневният ред за приятел. Едно съобщение имам да направя. Искам да ви уведомя, че съгласно член 46, втора линия от правилника, ние проведахме обмена на мнение с авторите на становището за стоките в източните и западни пазари на Европейския съюз, проведено на 22 юни. На своята среща координаторите през юли тази година решиха да се обърнат към комисията по отношение на липсата на действие във връзка с резолюцията на парламента за политиката по отношение на потребители от 11 юни 2013 година. Аз имах среща с представители на комисията на 12 септември по време на последната сесия в Страсбург. И на това заседание комисарят ме уведоми, че ще представи тълкователно становище за търговск... във връзка с директивата за търговските практики особено по отношение на двойното качество на стоките. Съгласихме се, че координаторите ще изчакат това тълкователно становище, преди да вземат решение за по-нататъчно проследяване на това досие. Искам също така да ви напомня, че на нашето заседание се предава директно по интернет, а също така имате възможност да използвате приложението и митинг. Няма какво да кажа по отношение на текущите междуинституционни преговори. Може да преминем към първата точка по същество, а тя е договори за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние. А, Паскал Аримон е нашият а, докладчик. А, той ще представи оценката на въздействието, а също така и значителните изменения по отношение на търговската гаранция за продължителността на живота на стоките. Представено е представена е оценката на въздействието, като е оценено въздействието върху бизнеса, особено на малките и, сред, малките средни предприятия. Също така разходоефективността, на, на предложенията, също така и защитата на потребителите. И тук са оценени разходите и ползите, въздействието върху устойчивото потребление и околната среда, а също така и рамките в защита на потребителите, а също така и отношението и към субсидиарността и пропорционалността. Искам да кажа добре дошли на авторите на оценката на въздействието. Те са е, е, изследователи от Центъра за европейски политики. Искам най-напред да ви дам думата. Благодаря, че ни давате възможност е, да представим някои от ключовите пунктове на тази оценка на въздействието. Мисля, че ще имаме проблем с презентацията, но вероятно в скоро време нашите слайдове ще се появят на екрана. Това беше трудна оценка на въздействието поради нейната сложност. Сега бих искал да започна. Очевидно имаме тук проблем. Значи ще чакаме техническата служба да реши проблема. Можем да започнем без иллюстрациите. Имате ли е, диапозитиви включени в презентацията? Значи може да използвате приложението e-meeting, за да видите иллюстрациите. Мога да изчакам две минути, но не знаем колко време ще отнеме решаването на проблема, казва председателката. И така, преди да ви представя резултатите от оценката на въздействието, две числа. Първо, какво направи комисията? Едно голямо изследване върху голям брой потребители в целия Европейски съюз. И се оказа, че разликите в правата на потребителите, когато стоките са дефекти, се различават. И второ, да се измери какво става, когато потребителя купува стока в магазин в друга държава. Когато, примерно, стоката покаже дефект, това е първият въпрос, който изследвахме. Второ, гаранцията за е, срока, в който стоката остава използваема. Това беше едно по-ограничено изследване, което показа, че повечето от асоциациите на потребителите и на промишлените производители считат, е, че срокът за действие на стоката е тясно свързан с е, нейното проектиране. Ако се промени този срок, се променя и проектът за стоката. И това изискваше по-задълбочено проучване. Възоснова на това изследвахме оценката на въздействието. На моя следващи диапозитив бих показал четирите етапа. Първият етап е дефиниране на проблема. Второ, методологията, която използвахме. Трето, различните възможности за политически мерки, съответните правителства как да, да конструират своите политически мерки и накрая какви са слабостите и предимствата на различните политически мерки. И по отношение на дефиницията – основали сме анализът си на определени допускания. Необходими са хармонизирани периоди. Ето тук вече виждаме Ето тук са различните периоди а, за а, законова а, гаранция, както е сега приета и така също се смята, че сроковете за законна гаранция и ще бъдат разени и при еволюцията на пазара в бъдеще. Законната гаранция е за липса на съответствие на продуктите – има и такова, това е включено предложението за продажби онлайн. Съществува законова гаранция, закон. И а, тази гаранция фактически е в тежест на търговеца, а не на производителя. Сега, каква е отговорността за несъответствие? Несъответствието е едно, една статична а, статично понятие, е, което е свързано с времето, е, когато се купува и използва от потребителя стоката. Тоест, е, дали стоката отговаря на предназначението си в срок от две години от нейната доставка. Ако значи в тези две, срок на тези две години, потребителят може да потърси правна защита – като да поиска съответната стока да бъде заменена или поправена. Значи имаме един максимален срок от две години, в който стоката трябва да не покаже дефект. Обаче трайните стоки, които ще предполагат, предполагат, че ще действат повече от две години, ще бъдат използвани повече от две години, те не са обхванати от тази гаранция, този е двугодишен срок и това е много важен въпрос. Не само от гледна точка на защита на потребители, но също така и на политиката във връзка с кръговата економика и устойчивостта. Така че ако Европейския съюз иска да подкрепя устойчивостта, трябва да има възможност за граждански искове във връзка с производството и доставката на подобни трайни стоки. Също така, във връзка с така нареченият интернет на вещите, който навлиза в нашия живот, там съответствието е не толкова важно по време на доставката на стоката. Говорим за стоки, които имат връзки с мрежи които непрекъснато се актуализират и в които се обменят данни. данни. И различните участници в тези мрежи играят важна роля по отношение на мониторинга на стоките. Значи, понятието на полезност е така доста неясно, защото статичното понятие на несъответност, съответствие, не отговаря на целите, които сме си поставили и затова Европейският парламент възнамерява да използва търговската гаранция. Гаранция за правилно функциониране за определен срок. По-дълъг от двете години, за които става дума, в които съответната стока трябва да продължи да функционира както трябва, Тоест, е, не става дума вече за статичното понятие на съответствие в момента на доставката. И тук стигаме до това, което споменах и по-рано. Вторият етап е оценка на въздействието на тези изменения, така както поиска от нас Европейският парламент. Тук сега става дума за един многостранен, многоизмерен подход – първо така засилена защита на потребителя в рамките на вътрешния пазар. Предприятията, особено малките и средни предприятия, трябва да действат разходоефективно. Освен това, необходимо е положит, да има положителен принос към опазване на околната среда и устойчивата економика. И накрая вътрешна непротиворечивост на регулаторната рамка. Сега, за методологията. Изходен пункт са измененията, които споменахме по-рано. Консултациите бяха проведени на два етапа. Първо чрез интервюта, 1033 такива, асоциации на производители, на ремонтни организации и други. И интервюирахме и шест експерта по правни въпроси. Това ни даде вече една доста добра представа за въздействието на измененията. Е, страните, които е, действахме, бяха Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерландия и Полша. И накрая направихме кабинетно проучване, е, като разгледахме публикациите от европейски национални регулатори, от промишлеността, потребителите и асоциации на защитници на околната среда – не можем да квантифицираме обаче разходите и ползите. Първо, извадката не бе достатъчно голяма. Статистическата извадка. Второ, съществуваха проблеми, които, на, на, въпроси, на които не получихме отговор. И трето, когато проведахме консултациите, давахме възможност за оценка от 1 до 5 едно, най-лоша оценка, пет най-добро оценка на въздействието. И сега, за да опростя нещата, ще кажа, че бизнес асоциациите бяха от враждебно до много враждебно настроени към направените предложения. Асоциациите на потребителите бяха подкрепиха в по-голяма степен нашите предложения. И няколкото екологични асоциации в голяма степен също така подкрепиха предложенията. И сега, както казах в самото начало, искахме да видим какви са политическите възможности, опциите в рамките на тази методология. Най-напред разгледахме незаконодателни мерки. Две възможности тук съществуват да не се прилагат предлаганите изменения, нито едно от тях да не се бъде приложено. Също така имаме и така наречената нулова опция и прилагане на така нареченият меко право. На второ място идват законодателните възможности, е, прилагане на част от измененията. И тук имаме две възможности, две изменения. Първо да се въведат е, задължителни или е, факултативни търговски гаранции – Второ, да се оточни субективната продължителност на срока за използване на стоката, да се оточни каква е нормалната, срок на, на, на нейното използване и да има задължителни технически стандарти за него. Има и така наречени вторични опции, възможности, които проистичат от горните. За всяка законодателна опция има две такива подопции първо, само от производителите да са а, отговорни, второ, да са отговорни и търговците. Сега незаконодателните опции, така наречената а, нулева опция, къд, а, за възможността за мекът законодателен, законодателен подход. Има два вида инициативи първо инициативи на предлагането, съответно етикетиране, данъчни стимули и така нататък. И второ, инициативи по отношение на търсенето. Това са информационни кампании. Сега за различните законодателни опции. Първо, продължителността на срока на използване. Всеки производител е свободен да определи срокът на гаранцията в определен срок на действие, на, на използване на стоката. Това се подчертава с 2088 и 2042 изменение. Тук идва и въпросът дали да са задължителна задължителни или факултативна тази гаранция. И третия принцип е, да бъде задължително уведомяването на това, че липсва гаранция, ако е решено такава гаранция да не бъде предложена. Сега, гражданските опции. Тук първия принцип е, по отношение на срока на използване на стоката. А, тук първия принцип е всички <clears throat> производители а, да предлагат а, търговска гаранция. И втората опция се основава на няколко изменения, които са цитирани тук на екрана. Става дума за стоки, които принадлежат към определени конкретни категории и категории, в които може разумно да се очаква какъв ще бъде техният срок на годност. И четвъртата опция – задължителни технически стандарти за срока на годност. Всички производители да спазват определени технически стандарти. като срокът на годност да отговаря на определени конкретни технически стандарти. Сега незаконодателните опции. Какво показах консултациите? Първо, подхода с меките законодателни мерки, необходимо е по-голяма информираност на потребителите. Втората възможност какви са главните слабости? Е, слабостта на първата възможност е, че тя няма да е задължителна. И дали ще се придържат към нея правителствата и производителите? А, и също така въпросът е какво ще стане при еволюцията на пазара, особено за така наречените интелигентни продукти. И в такъв случай сложността много бързо се увеличава. И а, в такъв случай, а, когато се установи несъответствие, това няма да е достатъчно, за да могат да се вземат необходимите мерки. Сега законодателните мерки. А, тук се гарантира по-непрекъсната подкрепа за режима на съответствие. decides about the conditions, so the matter... Значи тук трябва много внимателно да се следи как е, действат е, тези мерки на различните пазари. Сега по втората опция е, за субективното определене на срока на годност от правна гледна точка – Идеята е за такава субективна оценка е необходимо да се осигури достатъчно голяма правна сигурност на подобен подход. Необходимо е също това да помогне за развитието на единия пазар. И тук изискването за съответствие няма да бъде толкова строга, строго повече е, е, производители ще използват така наречената търговска гаранция. За прилагането е, необходимо е така по-голяма информираност да бъде осигурена на потребителите. Нашата оценка показва, че въздействието на конкуренцията особено важна е конкуренция, която се основава на присъщите качества на стоките. И а, когато става дума за а, предимствата на подхода по отношение на, на предлагането. тук гаранциите по-лесно могат да бъдат осигурени. нормалният срок на годност. тук главните предимства на този подход са полза за потребителите, положително въздействие на доброто здравословна конкуренция. това също така ще би било от полза а, за потребители, които са купили дефектни стоки. Какви са главните слабости е, според нас? Е, слабости са слабостите са за няколко голяма правна несигурност, тъй като ще има голяма свобода за законодателя да взима решение. И може тук да се получат най-различни неща. Високи преки разходи, високи разходи за прилагането и големи разходи, големи рискове за изкривяване на веригата на доставките. И потребителя ще може да страда от подобни слабости. Като имаме, значи, производител, търговец, търговец на дребно, ще установиме, че тези слабости свуват по цялата верига. Съществува също така и проблеми в отношението между потребителя и търговеца на дребно. В много случаи сме свидетели на монополно е положение. Тоест, тук може да възникат големи проблеми при разрешаването на съответни мерки за ремонт или поправка на, поправка на стоката. В, в много от стоките в информационните технологии излизат е, много бързо от гаранционен период. Четвъртата опция – задължителни технически стандарти по отношение на срока на годност. А какви са предимствата тук? Предимства за потребителите, положително въздействие и добра конкуренция, положително въздействие върху единния пазар, висока правна сигурност, положително въздействие върху дейностите и ресурсите за развитието. Необходимо е по-високи Съжалявам, тук е малко злоупотребих с микрофона, казва оратора. Какви са слабостите? Първо, дълъг срок за прилагане, високи преки разходи, също така големи разходи за осигуряване на съответствие големи разходи, свързани с, с прилагането, но пък по-лесно по-лесно оценка с сравнение с еталон, така наречен бенчмаркинг. И накрая по-големи разходи а, а, във връзка с изкривяване на веригата на доставане. Нашата оценка показва, че опция 2 и опция 4 са за предпочитане. Е, втората опция е по-малко амбициозна, докато четвъртата опция е по-амбициозна. Е, трябва да се прилага безпроблемно и е, да се пропагандират възможностите на и предимствата на гаранциите за срока на годност. Но нейното прилагане е свързано с сериозни предизвикателства. И сега почти свършвам. Казах, имаме е, вторични опции, подопции за всяка от главните опции, свързани с съвместната отговорност, е, дали да бъде тя съвместна или да бъде само на производителя. Е, потребителят трябва да знае, че съществува подобна солидарна отговорност – Това първо. Второ, производителя трябва да е отговорен за проектирането на произвеждане от него стока, за дизайна им. И накрая всички търговецът фактически в този случай не се оказва приклещен между производителя и потребителя. Какви са главите предимства на солидарната отговорност? търговецът е главният пункт за контакт с потребителя. Това е крайният търговец, търговецът на древно. Други а, слабости, главните слабости по отношение на отговорността, само на от... производителя, когато е тя. Много производители, особено малките производители, е, нямат връзка или нямат интерфейс, е, с който да взаимодействат пряко с потребителите. Е, правото на съдебна защита зависи от националното законодателство и завършвам с този диапозитив. Няколко принципа, които трябва да се имат предвид при подобна оценка на въздействието – първо е да има сходни правила за офлайн и онлайн продажби. Второ, за да се избегне объркване, смесване на правните режими, търговските гаранции, специалните задължителни търговски гаранции. Трети принцип да се избягат ограничения в гаранцията, това се отнася до прилагането. Четвъртият принцип е да се избягват системи, при които от една страна има задължение за минимален срок на годност, а от друга не се дава гаранция за срока за годност на стоката. И пето, специфичните е, регулаторни мерки за стоките трябва да бъд, отговарят на договорната отговорност, вменена на производителя и търговица. Благодаря ви за вниманието. Готов съм да отговоря на въпроси и да участвам в дискусията по този въпрос. Много ви благодаря за разяснението. Сега направо давам думата на докладчика ни Паскала Римон. Благодаря, Нелин. Аз също бих искал най-напред да благодаря на центъра СЕПС и Таймлекс за отличното получване, което са изготвили. Това е втората оценка на въздействието, която разглеждаме в рамките на разглеждането на това законодателно досие. Първото беше свързано с последиците от разширяването на приложеното поле, а второто проучване, което ни беше представено днес, е свързано с а, търговските гаранции, свързани с а, продължителността на живот на стоките. И смятам, че е много важно да разгледаме това досие и внимателно да разгледаме важните промени, които бихме могли да въведем в законодателството. Тоест, да гарантираме, че идеите ни са целесообразни и че няма да имат отрицателни последици за ежедневието на нашите потребители. Защо се нуждаем от конкретни доказателства, от конкретни факти, преди да пристъпим към подобна законотворческа дейност. Проучването ни, пак казвам, е свързано с продължителността на живот на стоките и как може тя да бъде отразена в рамките на законодателният процес. Самият направих и няколко Продължим в това отношение, които за мен са действително от много голямо значение. Не бива в никакъв случай да се стига до отрицателни последици за МСП, когато се опитваме да обезпечим с гаранция жизнения цикъл на стоките. Никога не бива да забравяме МСП в обсъждането на който и да е законодателен проект. Говорим, пак казвам, за жизнения цикъл на стоките и смятам, че би следвало да се ограничим до стоките, които са енергоефикасни. Може би има и други стоки, при които е много трудно да се определи жизненият цикъл и внесох изменения в тази насока. Като цяло, поручването ни дава добра отправна точка с предложените четири възможности и подвъзможности от... в предпочитаните възможности. И стигам до следният извод. Смятам, че може да комбинираме 2А и 4, т.е. опция 2А и опция 4. Мисля, че това би следвало да бъде нашата цел – и че за целта може би ще се опитаме да се обединим около едно компромисно изменение. И ми се струва, че има широка подкрепа за, за тази идея, защото всички, които си в сянка, се обединиха около тази компромисно, около това компромисно изменение. Ние го подготвихме всъщност преди да се запознаем с съдържанието на това проучване и се радвам, че нашето предложение се оказва напълно уместно и целесообразно, като потвърждава вашето проучване. ни още работа, разбира се, но ми се струва, че проучването показва кои на този етап са най-добрите възможности за въвеждане на гаранциите за жизнения цикъл, т.е. едно А, т.е. отговорността, която носи производителя. Две А, извинете, и отговорността, която носи производителя. И ще видим каква те са последици от въвеждането на директивата за екодизайна, т.е. 2А и гаранцията, свързани с нея. Гаран... Определение за търговската гаранция. действително смятам, че не може търговеца да носи цялата отговорност. Разбира се, да трябва да поеме част от отговорността според закона, но не бива да спрехвърля цялата отговорност върху него. Тоест, отправна точка би следвало да бъде търго, отговор, търговска гаранция, но тя би следвало да бъде поета основно от производителя. И ако производителя не предостави тази гаранция, потребителят следва да бъде надлежно осведомен за този ефект. Тоест, ако производителят не осигурява гаранция, потребителят, който купува съответната стока, трябва да бъде информиран на всяка цена. И ми се случва, че това се вписва и с изводите от е, предишните проучвания. Отправната ни точка беше факта, че ако производителят е, трябва да предоставя информация за очакваната продължителност на живот на стоката, ще има положително въздействие върху конкуренцията. Тоест, очевидно е, че е, производител, който предоставя такава гаранция, има конкурентно предимство от останалите производители или по друг начин, или по друг да ми казано, това изискване би трябвало да доведе до положително въздействие върху качеството на производството като цяло. Но искам да обърна внимание на друг аспект. Цената, която трябва да поемат МСП. Това не е засегнато достатъчно във вашето проучване и бих искал по-прецизни данни за преките разходи за МСП, свързани с опция 2А. Много високо ли ще бъдат тези преки разходи? Казахте, че липсва достатъчно пряка връзка между МСП и потребителите, което може да се окаже проблем, когато дадено малко или средно предприятие предоставя търговска гаранция, как може да се регламентира взаимодействието с потребителите. Много от тези МСП изобщо нямат пряка връзка с крайният потребител, така че разполагаме ли с някакви данни, има ли проблем наистина или всъщност няма да има никакви проблеми в това отношение вторият ми въпрос към вас. Какво ще бъде връзката между класическите търговски гаранции, тър, тър, класическата търговска гаранция и гаранцията за жизнения цикъл, който ще предоставят посредителите? Тоест ще говорим за две различни гаранции или за една единствена гаранция? Още веднъж благодаря за отличното проучване. То ще ни бъде безспорно много полезно и също така да потвърждава това, което мнозина от нас в тази комисия желаем и към което се стремим. Благодаря ви още веднъж. Благодаря на Паскал. Думата има Луси Андерсън от името на демократите. Много ви благодаря за това получване, което е действително е изключително важно за нас при външната ни работа по това предложение. Приветствам основните цели на проучването, а именно да се засили защитата за потребителите и да се засили значението на единният пазар и неговото функциониране. Цялостният подход на парламента към този, към цялото това досие, е свързано с материалните стоки, може би не е достатъчно амбициозно, за да може да отговори на нуждата от реално въвеждане на търговска гаранция за жизненият цикъл, който да отговаря на амбициозното и много важно предложение на Паскал Римон. И може би трябва да си приспомним малко историческият контекст. От години насам парламентът твърди, че трябва да се постигне някакъв напредък в интереса на потребителите, за да се гарантира отговорността на производителите, особено за по-скъпите и стоки с по-дълъг период на живот. И това е, е важно не само от екологична гледна точка, но и от гледна точка на защитеността на потребителите. По отношение на самият доклад, жалко е, че всъщност по отношение проучването е жалко, че сте се спрели само на 7 държави членки. От тази гледна точка малко ем, предпазливо подхождам към вашите изводи. Бих, искал, бих искала да чуя мнението на повече организации на потребителите, повече правни експерти, за да се уравновеси с големият брой организации на потребителите, с които, които сте се допитали. По въпроса за повдигнатите въпроси, с интерес установявам, че единствената възможност за засилване на отговорността на производителя е свързана с гарантиране на пряка връзка, т.е с търговеца. За нас и за моята а, политическа група е много важно после да имаме възможност да пряка връзка и с търговеца, и с производителят. Тоест много ясно заявяваме, че за нас е правната гаранция а, при тези стоки с дълъг жизнен цикъл изтича за две години, но тези стоки определено ще имат а, жизнен цикъл от 3-4 години или повече. Затова трябва да се увеличи гаранцията, която се поставя на потребителите, ако е, похарчите няколко хиляди евро за бойлер е, или за друг електроуред, не искате да трябва да е, издирвате търговец, ако сте купили по Амазон след няколко години, за да може да обезпечите правата си. Дори и да се свържете с а, търговец но той ще ви каже, ами е, трябва да изчакате производителят по някакъв начин да реагира, да вземе обратно дефектният продукт и да ви предостави нов такъв. И тук засягаме въпрос не само за търговията в интернет, а принципно цялостното търговско право, което е приложимо в Европейския съюз. Ето защо, за съжаление, Както знаете, подобни прецени имаше и в съвета. Съм длъжна да кажа, че трябва да прояви много голяма предпазливост за материалните стоки и жизнения цикъл за тях и търговската гаранция за жизнения цикъл, а не да избързваме. Не бива да излизаме с позиция на Европейския парламент по темата, която да ни направи за смях защото предвижда намаляване на правата на потребителите и изобщо не отговаря на целите на стотната ни позиция, приета по доклада на, при приемането на, на доклада на господин Дюран. Освен това и напълно противоречи на целите ни по отношението на околната страна. Не искам да звуча песимистично, а по въпроса и конкретният ви въпроси, свързани с, с солидарната отговорност и защо не смятате, че може да има потенциални облаги от въвеждането на принципа на солидарна отговорност. Благодаря ви. И аз ви благодаря, Руси. Аз съм докладчика в Сянка от ЕКР, така че ще продължа на холандски. И днес на свой ред бих искала да благодаря на гостите ни за тяхната презентация и за получването, което са изготвили. Тук за докладчикът за нас е много важно, ако ще пристъпваме към сериозни промени на предложението на Европейската комисия, да разполагаме с надежни проучвания, които да обезпечат нашите решения и да избегнем по този начин евентуални лоши изненади, ако решим да променим законодателството, което е много дълъг процес. За нас винаги е много важно да гарантираме нужната правна сигурност и това би трябвало да бъде отправната ни точка при обмисленето на каквото и да е било изменение. Имаме нужда от правна сигурност за производителите, но разбира се и правна сигурност за потребителите. Те трябва да са наясно какви гаранции могат да очакват и какви допълнителни права и задължения проистичат от тази гаранции. За нас това е най е, най-важното като крайен резултат. Струва се, че потребителите са доста объркани и ми се струва, че всички се стремим да разпръснем това объркване и да гарантираме повече правна сигурност. Ето, защо се питам, когато стане до въпрос за гаранцията на жизнен цикъл, дали действително трябва да усложняваме допълнително нещата? Трябва да гарантираме тази нужна правна сигурност и, както беше казано нееднократно, ако отговорност носи само производителят. От получването става ясно, че за потребителя може да се окаже още по-трудно да се свърже пряко с производителя. Дори и да се въведе нужната законодателна рамка с тази цел. Освен това, във всеки един момент потребителите трябва да имат възможност да изберат по-скъп продукт с по-дълъг жизнен цикъл или много по-ефтина стока, която обаче вероятно няма да им служи толкова дълго. Ето защо опция трета която предвижда всички хладилници да имат еднакъв жизнен цикъл, не е мярка, която сериозно можем да разгледаме предвид всички тези аспекти, а именно нужда от правна сигурност, от правна яснота и гарантирането на право на избор за потребителите. Ние да предпочитем втората опция, т.е. да се прехвърли отговорността на производителя. А опция четвърта за нас не е напълно ясна и не съм сигурна дали в представата стана ясно как точно ще функционират на практика тези задължителни критерии, как тези жизнени стандарти, извинете, как може да се гарантират критериите за определяне на тези стандарти. Не ни е много ясно тук, бихме искали да чуем отговорът ви. И също така се присъединявам към въпроса на Луси. Към момента проучването ви е обхванало 7 държави. Питам се как избрахте точно тези 7 държави. в някои от тези държави има ли законни гаранции? Знам, че в а, Португалия и в Обединеното кралство има по-големи задължения от правна гледна точка. Защо бяха е точно тези 7 държави? Благодаря още веднъж за този доклад. Надявам се да излезем с едно предложение, което да е в интерес и на производителите, и на потребителите. Therefore, uh, сега давам думата на Кая Калас от името на АЛДЕ. Благодаря ви. Съгласна съм. Ние имаме нужда от проучване, ако ще правим толкова голяма промяна. Имам някои въпроси. Съгласно проучването, търговската гаранция е основана на техническата спецификация – като например екодизайна, това е опция 4, е нещо по-ясно, отколкото описанието на жизнения цикъл. Да си представим, че вие имате една пераня. Има значение дали тази пераня се използва ежедневно от някакво голямо семейство – или само веднъж седмично от човек, който живее сам. Така че потребителското поведение също влияе на живота на продукта. Как ще се отрази това, ако ние се основаваме само на техническите спецификации? Второ, при търговските гаранции средствата за правна защита не са достатъчно добре формулирани. Трябва по-голяма гъвкавост. Съгласен ли сте, че потребителят не може, ако докладва дефект след 6-7 години да има възможност да ползва същия продукт още 7 години. Не може след 6 години да върнеш продукта, да ти дадат нов продукт и така нататък. Иначе защо ще купя каквото и да било? Това много ще натовари търговците, а и производителите – Дали трябва да може търговеца да реши, кое да е средството за правна защита? Това трябва да се помисли, като се има предвид субективната страна. Е, знаем, че търговските гаранции са доброволни, но съдържанието им е задължително. Имаме свобода на договарянето, като където производителите определят условията. Но как търговските гаранции се съчетават със свободата на производителя? На четвърто място казва се, че потребителите във високорискови групи ще имат полза, докато в нискорисковите ще има обратния ефект, защото цените ще се повишат. В такъв случай няма ли опасност, че търговските гаранции ще доведат до увеличаване на цените. Потребителите ще разчитат на правните гаранции, но като цяло се създава положение, което не е толкова благоприятно за потребителите. Получаването на правна гаранция е по-скъпо, поправя се ораторката, търговската гаранция е по-скъпа, затова всеки ще разчита на правната гаранция. Thank you very much, uh, Kaya. Благодаря, Кая. Не виждам никой друг от докладчиците в сянка. Обръщам се към членовете. Ако няма желаящи да вземат думата, ще дам думата на нашите изследователи. Uh, yes. <clears throat> well, it is, one thing is very important and maybe was not so obvious. Има нещо много важно, което не стана достатъчно ясно от диаграмите. Трябва да се има предвид, че търговската гаранция тук е избрана като инструмент с нова функция. Принципно гаранцията малко или много е гарантирана в рамките на 20 години по директивата за продажбите – Договорната свобода е от ключово значение за тази концепция. В момента гаранцията е допълнителна полза, която производителя или дистрибутора или продавача може да предложи на този, който купува продукта. Не бива обаче да има отражение върху законовите права. Тук не бива да се стига до превратно тълкуване. Иначе търговските гаранции могат да бъдат от всякакво естество, може да се отнасят само до отделен компонент или специфичен дефект. Те са много тясно формулирани. Ако говорим за търговските гаранции за продължителността на живота на продукта, то тази концепция не е дефинирана. Ние говорим за търговска гаранция като избор. Това не е удължаване на гаранцията. Тази търговска гаранция трябва принципно да се обвързва с доброто функциониране на продукта. Разбира се, има голям набор от търговски гаранции, които включват и известна последователност, добра работа на продукта за определен период от време, което означава, например, да се предлагат резервни части или да има някаква мрежа за подкрепа. Ако говорим за интелигентните продукти, където също пада акцента в бъдеще, този, който гарантира доброто функциониране на продукта, което обаче зависи от това каква ти е мрежата, та, който предлага такъв продукт, ще трябва да помисли и за доставчиците на интернет услуги. Но ние говорим за общи гаранции за добра работа на продукта. Съгласно действащото законодателство, Търговската гаранция е свързана с свободата на договаряне. С други думи, този, който предлага гаранцията, може да определи условията. От тук е трудността, ако я използваме като регулаторен инструмент. В момента предлагащия гаранцията определя и средствата за правна защита – ако се говори за цифрови продукти, трайни продукти, не винаги е достатъчно да предлагаш резервни части. Би трябвало това, което се предлага като отстраняване на дефекта, да бъде по-подробно, а не да се разчита само на свободата на договаряне. Предлагащия гаранцията може да ограничи също така прехвърлянето на гаранцията при покупка втора ръка. Трябва да се помисли какъв е инструмента за създаване на пазар втора ръка при една устойчива економика. Възможно е тук да се налагат определени такси – така че ако говорим за търговската гаранция, както каза и господин Енимон, трябва да се прави разлика между класическата търговска гаранция за живота на продукта и това, което все още не е включено като съдържание. Но ако ще използвате отделната концепция за търговска гаранция, ще трябва да помислите за това, какви да са нейните модалности. Според мен единствения път напред е чрез въвеждане на норми и определене на защитни правила, въз основа на директивата за екодизайна. Много ще е трудно обаче това да се постигне в един правен текст. Така по-скоро отговарям на вашия въпрос за разликите между гаранциите. Благодаря. И аз ще се опитам да отговоря. Ясно е, че поемането на отговорност е един от големите проблеми Вие зададохте въпрос. Има данни за това, колко трудно всъщност се оказва проследяването на дефектните продукти. Най-общо казано, възоснова на статистиката, можем да кажем, че независимо дали предприятието е малко или голямо, поемания товар в този случай е много съществен и бизнеса не е доволен от такова решение. Принципно и дистрибутора, и потребителя трябва да поеме някаква отговорност. Ние го подчертаваме в проучването. Това установихме при допитването и смятаме, че това е е важно. Освен това, проучването трябва да се задълбочи в частта връзка между производителя и дистрибутора. На второ място – страните. Ясно е, че 7 страни не е достатъчно при 28 държави членки, но подборът беше направен въз основа на определени показатели. Освен това, ние знаем, че държавите членки имат различен правен ред, различен контекст. Ние се опитахме да се водим от нашите показатели. Да, резултата не е съвършен, но поне имаме някаква идея. И накрая въпроса за потребителските организации – ние се допитахме до 7 от 23. Знам, че това не е достатъчно. Човек винаги трябва да се опитва да има по-обхватна статистика, но все пак се стремяхме да стигнем до максимален баланс. 16 организации, свързани с околната среда, потребителите, има известен баланс. Освен това беше и ясно, че нямаше как да се изрази количествено ползата за потребителя във всеки случай, но според нас проучването е достатъчно балансирано. Казах, че тук лобирането е много активно. Към нас се обърнаха най-различни организации с съвсем противоречиви мнения. Мисля, че тук има известно неразбиране по избора на държавите. Ние избрахме седем, но две от тези държави всъщност имат по-дълъг период на поемане на отговорност при несъответствие. Това са Холандия и Финландия. В Холандия всъщност правната гаранция е безсрочна, което означава, че сега имаме някои проблеми от законодателно естество. С новото предложение ще се направят промени – в Холандия вие можете да подадете оплакване, свързано с живота на продукта. Няма срок, докато в Финландия правото да се оплачеш е разширено, така че да имаш право да го направиш и след като определения период е изтекал. Принципно обаче се оказа, че това не води до по-устойчива економика или до хармонизация на живота на продуктите. По-скоро се оказва, че има твърде много заведени съдебни дела – докато е трудно да се реши как да се действа, защото няма достатъчно съдебна практика и трябва да има специализирани съди или някакъв вид омбудсман. Базирането на някаква смътна идея за живота на продукта – едва ли би било много подходящо за цяла Европа и едва ли би дало увереност на потребителите или производителите. Благодаря. Комисията също иска да каже няколко думи. Бихте ли бил кратък? Yeah, just a very short uh, remarks. First of all, uh, let me remind няколко кратки коментара. Първо ще кажа, че комисията напълно отчита колко е важна кръговата економика. Затова приемаме и такъв план за действие. И коментар по съдържанието. Госпожа Калас го засегна. Темата е много сложна, защото трайността не е свързана непременно с дефект на продукта. Не е задължително нещо да се е повредило, може нещо да не е наред със самия дизайн и производство на продукто. продукта, както каза и господин, госпожа Калас. Много е важно също така с каква интензивност се ползва този продукт. Поради тези причини комисията обясни, че би искала да разработи норми, специфични за отделните отрасли, както това се направи при директивата за екодизайна. Очакваме и парламента да предложи решение, но кое е важното тук? Трябва ни балансирано решение, което отчита интереса и на бизнеса, и на производите, и на потребителите. Много е важно, следователно, да се помни, че търговската гаранция се урежда по директивата за продажбите. По член 6 тази материя вече е разгледана. Подчертаваме го, защото най-важното при търговската гаранция е доброволния характер. И тук има две нива. Първо, дали изобщо да се предложи и второ, какво да включва или както госпожа Калас каза, също така как да се отстрани дефекта. По този начин стигаме и до въпроса за правната сигурност. Знаем какво се предлага като гаранция и знаем какво очаква потребителя. Също така производителите могат да се отличат по този начин, като предложат една много по-обхватна търговска гаранция. Благодаря. Много ви благодаря. Паскал, искаш ли думата? Не. Всичко е ясно, следователно ще продължим да работим. Още веднъж искам да благодаря на изследователите за тяхното изследване и представянето на резултатите. Сега преминаваме към гласуването. Първо ще гласуваме по плана за действие за финансовите услуги на Дребно. Колегата Вайден Холцер е нашия докладчик. Имаме едно устно изменение, но ще го представим, когато стигнем до него. Имам процедурен въпрос. Point of order. Yes, please. Yes, uh, hi colleagues and everyone. Sorry to be late. I would like to ask the Благодаря. Искам в бъдеще да помоля секретарията за следното. Моля ви, имайте предвид, че има много от нас, включително и господин Датън, който е докладчик в Сянка, които са членове и в Либе, и в Имко. В момента в Либе се води дебат по електронното право на неприкосновеност на личния живот. Колегите ни упрекват за това, че ние си тръгваме от другото заседание, но не знам защо секретариатът го урежда по този начин. Моля ви в бъдеще не правете така, че да не можем да сме на едното или на другото място, защото трябва да гласуваме. Благодаря, Ана Мария. Започваме гласуването. Първо, доклада Вайденхолцер, компромис 1, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, 9 и 10 са идентични за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. 9 и 10. Да проверим. 9. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11 за. То отпада, всъщност поправя се председателката 12 за, против, въздържали се. Да проверим. Изменение 12. Край на гласуването. Отпада. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се 6, 14 каза ораторката за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Изменение 14. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 15 за, против,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 Изменение 52 за, против, въздържали се, да проверим. 52. Край на гласуването. Приема се, а, отхвърля се 53 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, По това изменение има устно изменение от името на Алте. Надявам се всички да са го видели. Ако няма възражения, Алде трябва да го представи, но ако нямате текста, може ли да го чуем? Ще го прочета, макар че нямам представа за какво става дума. Устното изменение е за две заличавания на думата big в началото и край на параграфа. Има ли възражения? Ако няма да гласуваме 56 устното изменение за против, въздържали се, приема се. 58 за против, въздържали се. И накрая гласуването на целия доклад електронно. Край на гласуването. Приема се с убедително мнозинство. И тъй поздравления на докладчика. Преминаваме към следващото гласуване. Това е предложението на Европейския съвет и парламента за читане на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения. Докладчик по становището е Ева Майдел е... Първи компромис за, против, въздържали се приема. 182 изменение за, против, е, отхвърля се. 183-184 идентични, за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Проверяваме 183 184 кубичите. Край на гласуването. Приемат се. Uh, 195, 197 за, против, въздържали се. Мисля, че отпада. 197, ако обичате, проверка. пада. 198 за, против, въздържали се. Пада. 199 за, против, въздържали се. Пада. 200 за, против, въздържали се. Пада. 201 за, против, въздържали се. Пада. 202 за, против, въздържали се, пада. 203 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Начисто. 203 се отхвърля, 204 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 105 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Втори компромис за, против, въздържали се. Приема се. Трети компромис за, против, въздържали се. Приема се. Стигаме 241 изменение за, против, въздържали се, Отхвърля се. Искате проверка. Проверка за 241 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. С малко, но се отхвърля. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се. Ще проверим проверка за пети компромис. Край на гласуването. Приема се. А сега стигаме до шести компромис. Намерихте ли го? За, против, въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 442 за, против, въздържали се, приема се. 443 за, против, въздържали се, отхвърля се. 444 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим. Проверяваме 444. Край на гласуването. Отхвърля се. 445 за. Против. Задържали се. Отхвърля се. 11 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 12 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. стигаме до 13 компромис. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 496. За, против, въздържали се, приема се. 497. За. То отпада всъщност. 498 за, против, въздържали се, отхвърля се. 499 за, против, въздържали се, приема се. 500 за, против, Извинявайте, казва председателката, то пада. 501 за, против, въздържали се. Проверяваме 501 изменение. Край на гласуването. То се отхвърля. 502 за, против, въздържали се, отхвърля се. 504 за, против, въздържали се, отхвърля се. 505 за, против, въздържали се, отхвърля се. 506 за, против, въздържали се, отхвърля се. 507 за, против, въздържали се, отприема се. 508 не, то отпада. 509 за, против, въздържали се. Приема се. 510 за, против, въздържали се. Приема се. Проверка, проверка по 510. Край на гласуването. Отвърля се. И сега. 5.11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5.12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка за 512 изменение. Ще трябва да повторим. 512, извинявайте. Гласувайте отново, ако обичате, имаше някакъв проблем за 512. Края на гласуването. Отхвърля се. 513 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 514 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 515 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 516 за. Против въздържали се, отхвърля се. 5.17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5.18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5.19 за, против, въздържали се. Проверяваме 519. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 520 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Добре, проверяваме 520. Гласувайте, моля. Отхвърля се, да, прави сте. Отхвърля се. 521 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 522 за против, въздържали се, приема се, но ще проверим. Проверяваме 522. Край на гласуването. Приема се. 523 за. Против. Въздържали се. Приема се. 525 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 компромис за, против, въздържали се, приема се. 528 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Проверка за 528. Да, наистина се отхвърля. 529. За. Против. Въздържали се. Приема се. Ще проверим 529. Гласувайте, Оля. Първо Отхвърля се. Моля, дигайте по-ясно ръка, защото иначе не мога да видя какъв е резултат от гласуването. 530 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 44-то. За. Против въздържали се. Проверка за 44-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 45-то. За против, въздържали се, отхвърля се. 15 компромис за, против, въздържали се, приема се. 16 компромис за, против, въздържали се, приема се. 54-то изменение за, против, въздържали се. Проверка за 54-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 55 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но трябва да проверим 55-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 56-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57-то за. Против въздържали се. Проверка 57. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето. Изменение за. Против. Въздържали се. Ще трябва да проверим. Проверка за трето изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 58 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60 за. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим и за 60-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 59 за. Против въздържали се. Гласуваме проверка за 59-то. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Ще проверим. Приема се. 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 63 за. О, против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 69 и 70 те са идентични за против, въздържали се. Мисля, че трябва да правим. Проверяваме за 69 и 70. Край на гласуването. Отхвърлят се. 18 компромис за, против, въздържали се. Приема се. 19 компромис за, против, въздържали се. Приема се. 20 компромис за, против, въздържали се, приема се. 82 изменение за, против. За, против, въздържали се. Проверка за 82 изменение. Отхвърля се. 83 за, против, въздържали се. И тук трябва да проверим. Проверка 83-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 84-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 85-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8 За. Против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 21 компромис за, против, въздържали се, приема се. 93-то мнение за, против, въздържали се, приема се. 22 компромис за, против, въздържали се, приема се. 100, изменение 100 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но нека проверим по изменение номер 100. Край на гласуването. Отхвърля се. 101 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 102 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 10 за. Против въздържали се, отхвърля се. Не, ще трябва да проверим десето изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 компромис за, против, въздържали се, приема се. 107 изменение за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, извинявам, въздържали се, отхвърли се. 109 за, против, въздържали се, отхвърли се. 110 за, против, въздържали се, отхвърли се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 компромис за, против, въздържали се, приема се. 25 ти компромис за, против, въздържали се, приема се. 26 компромис за, против, въздържали се, приема се. 133 изменение за, против, въздържали се, приема се проверка за 133-то. Край на гласуването. Приема се. 134-то за, против, въздържали се. Проверка за 134-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 компромис за, против, въздържали се, приема се. 28 компромис за, против, въздържали се, приема се. 29 компромис за, против, въздържали се, приема се. 151 изменение за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, отхвърли се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 компромис за, против, въздържали се, приема се. 31 компромис за, против, въздържали се, приема се. 162 изменение за, против, въздържали се, приема се. 100 Искате проверка? 162. Проверяваме 162. Край на гласуването. Отхвърля се. 164. За, против, въздържали се, отхвърля се. 32 компромис за, против, въздържали се. Приема се. 169-то изменение за, против, въздържали се. Трябва да проверим 169-то. Край на гласуването, отхвърля се. 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. 173 за, против, въздържали се, отхвърля се. 174 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Проверяваме 174 Край на гласуването. Приема се. 15-то изменение. За. За 15-то гласуваме. Против. Въздържали се, отхвърли се. 175-то за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Приема се, поправя се председателката. 175 се приема. Може да проверим, ако искате, но смятам, че е прието. Добре, проверяваме 175-то изменение. Да, прието. 33-ти компромис за против, въздържали се, приема се. 178 изменение за, против, въздържали се, приема се. 16 за. То всъщност отпада. 179 за. Против. Въздържали се. Приема се. 180 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега гласуваме с картите електронно за цяло, целият документ. Приема се. Поздравение за Ева Майдел. Дава ми думата. Много благодаря, госпожо председател. Исках да благодаря на докладчиците в Сянка за дългате заседания, но много конструктивни. Те, всеки отстояваше своите позиции, обсъждахме нещата до последния момент. И, значи, ще Имаме ясен поглед върху днешното гласуване. Благодаря на всички, които участваха. Благодаря на секретарята и на секретарята, нашия секретарят от НП. Благодаря на всички. Поздравления, Ева, казва председателката. И сега последната точка за днес, когато ще гласуваме, това е проекта становището в, в името на човешкия живот, повишаване безопасността на автомобилите в ЕСЕ. Докладчик е Даниел Далтон. Първо гласуваме първи компромис за. Против въздържали се, приема се. Седмо изменение за. Против въздържали се. Ще трябва да правим проверка по седмо, седмо изменение. Още един трябва да гласува. Край на гласуването. Приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Девето, девето пада всъщност, десето за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис за, против. Има устно изменение от Алде тук. Много просто е думата can да се замени с оригиналният вариант на, а, на автора should be able to. Може с ще има възможност. Има ли възражение срещу това устно изменение? Няма. Гласуваме втори компромис с устното изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12 изменение. За. Против. То пада всъщност тъй като приехме компромис, втория компромис. Всички падат до 16-то изменение. Ще гласуваме за 16-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 17-то пада, 18-то за, против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 28 изменение за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Проверка за 31-во изменение. Край на гласуването. Ясно е, че се приема. 33-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 34-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 35-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 36-то. За против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се. Ще проверим 38. Проверка за 38. Отхвърля се. И сега а, гласуваме а, поименно за становището като цяло. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравление за докладчикът, господин Даниел Далтон. Да, искам да благодаря на докладчиците, за, на докладчиците в Сянка за тяхната работа. Благодаря на всички, които участваха. Председателката поздравления. И сега стигнахме, приключихме с електронното гласуване. И стигаме до следващата точка от нашия дневен ред. разглеждаме измененията от докладът за изпълнение на директивата относно услугите на вътрешния пазар и установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите. Искам да ви напомня, че съветът прие общия си подход на два, по този въпрос на 29 май и чака решението на СА законодателят, т.е. нашия парламент. Има 26 изменения към проекта доклада. Той беше обсъден на 12 юли. Имаше 217 изменения. Т.е. общо 243 изменения. И тъй като господин Готерес не може да присъства, ще дам думата на Никола Валантио. Николай, имате, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за а, измененията. Има 116 изменения към тази важна директива, което е част от много важният, но доста спорен а, пакет от мерки за а, услугите. Мисля, че имаме възможност да се заемем и да решим някои от а, ключовите въпроси в доклада преди всичко променене на член 3. Това са задълженията, процедура за нотификация и изясняване на разрешителните режими и мерките, след като вече е нотифицирано. Значи това е задължение на страните членки. Същевременно мисля, че ще бъде разумно да се ведат мерки да се отпадне нотифицирането на извънредни спешни мерки връзка с обществената сигурност, защитата на здравето и защитата на околната среда. Ословията за консултацията съгласно член 5 трябва да бъдат променени. Срокът е съкратен, особено когато става дума за мерките, които вече са променени и накрая има промени, предлага се промени в седми член, където се предефинират правомощията на комисията за приемане на препоръки спрямо страни членки, които не са приели мерките и за започване на процедура за нарушение. Комисията не може да спре националните парламенти да, да приемат проектомерки. Това не може да им попречи да приемат проекта мерки. Но винаги може да се обърне към Европейския съд по този въпрос. Опитахме се да дефинираме обща позиция по, по проблемите, които току-що очертах. Докладчиците в Сянка и политическите групи още от ноември миналата година правят предложения, за да можем да намерим е, да, един солиден компромис. Бяха организирани технически групи а, също така ще обсъдим този въпрос на заседанието на докладчите в Сянка идната седмица. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчите в Сянка за НП. Първо, най-напред. Благодаря, госпожа председател, най-напред. Искам да благодаря на докладчика, защото трябва да кажа, че приветствам неговия подход, както и предложенията на комисията. Защото сегашната процедура в директивата за услугите не функционира както трябва и не се прилага изцяло. Изискванията към страните членки днес за пазарния достъп на доставчиците на услуги не са а, достатъчни. Затова са необходими Необходимо е допълнителните процедури е, да отпаднат, които създават пречки за достъпа до пазара. Става дума за изисквания, които са в, противоречие с директивата за услугите и договорите. Значи необходимо е да се вземат мерки за по-добро приложение на съществуващата директива за услугите на вътрешния пазар. Затова комисията предлага нови процедури за нотификация и за разрешителни режими. Страните трябва винаги да нотифицират новите изисквания към доставчиците на услуги преди съответните законови мерки да влезат в сила. Тези процедури на страните членки трябва да бъдат прозрачни и да гарантират, че допълнителните мерки и изисквания са пропорционални и необходими като се зачита и принципът на субсидиарност. Очаквам а, да работя с, и от тук нататък с докладчиците в сянка, за да може този важен законодателен документ да допренесе за подобряване на процедурата за нотификация на националните а, законодателни режими. Сега за ЕКАВЕ. Благодаря, госпожа председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика е, имах възможност е, и затова ще бъдат е, забележките ми само за внесените изменения. Подкрепяме основната цел на пакета за услугите, т.е. да се предоставят трансгранични услуги, а също така необходимо е да се усъвършенства процедурата за нотификация в различни области. Нещо, което бе отбелязано и в предишния доклад. Има две ключови области за нас. Първо, обхватът. Мисля, че е важно той да бъде достатъчно широк, за да имаме по-последователен режим на нотифициране. А, значи, необходими са значи, нови режими за нотификация и за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите в директивата за услугите, по задълженията за нотифициране. Нотифицирането, нотификациите трябва да включват мотиви, да не са дискриминационни по националност, местожителство или пък и да бъдат пропорционални. Това е изменение 164. По отношение на установяването, съгласни сме с изменение 16 на докладчика, но не подкрепяме 14 изменение във връзка с трети параграф. Трансграничните услуги и установяването трябва да бъдат обхванати от този а, а, член. Това е моето изменение 133. то Необходимо е по-добра процедура, нещо, което докладчика предвижда, Необходимо е тези промени обаче да бъдат нотифицирани пред комисията без отлагане. Необходимо е процедурата за нотификация да не оставя никакви вратички за нейното заобикаляне. 174 мнение и 170 то изменение внесени от мен третират именно този въпрос. Колкото до периода на консултация, мисля, че 3-месечният период за консултация е необходим, и той тече от момента, когато комисията получава пълна нотификация от страната членка. Комисията също така трябва да има възможност да направи забележки и да задава въпроси. Необходимо е въвеждане на система, при която комисията в консултация с страните членки да слага спирачка на мерки, които а, са спорни не трябва да запазим процедурата за вземане на решения, тъй като духа на предложението а, трябва да предотврати започването на правни а, съдебни действия, а, за да може комисията и страните членки да решат противоречията си преди да прибегнат до съда. 26-то изменение става дума за а, условията, инструментите за изпълнение, които комисията налага във връзка с режима на нотификация. Това е накратко, което имам да кажа. Очаквам да продължа да работя с докладчика в сянка. Благодаря. Сега за Алден. Кая Калас, благодаря ви, госпожо председател. Нашата работа тук в Комисията по вътрешния пазар е да гарантираме, че вътрешния пазар добре, функционира добре. И най добре начин да постигнем тази цел е да намалим пречките, пред функционирането на пазара в момента, като за целта трябва да имаме надежна система на нотифициране, която може да, преди, да предотврати появата на пречки. При неизпълнение на задължението за нотифициране трябва да се прилагат правила, които да обезкуражават държавите членки, когато те се изкушават да пренебрегнат задължението за нотификация. Към момента има сериозен проблем. В момента се взимат решения, които не се нотифицират надлежно и тази практика може да се промени само когато не спазвам това задължение, може лесно да бъде установено и да бъде свързано с съответни санкции. защо смятаме, че заинтересованите страни трябва да са в състояние да нотифицират Европейската комисия за предвидени мерки, които не са били нотифицирани и които трябва да бъдат отбелязани в член 4 или параграф 3. Относно самата процедура по нотифициране, тя би следвало да бъде ясна и проста, трябва да се нотифицират не само Европейската комисия, но и заинтересованите страни, и заинтересовани трети страни. Трябва да се гарантира, че всички заинтересовани страни са наясно за решения, които да касаят тях пряко или които да представляват интерес за Европейската комисия. процедурата би следвало също така да предвижди възможност самите страни да се произнесат по предвидените мерки. Едновременно с това, когато се получи подобна нотификация, трябва да гарантираме, че се връщаме към предложението, поначало на Европейската комисия, т.е да се постави възможност за коментари за таксовите страни по отнемато на тази възможност ще, ще бъде нарушаване на принципа на най-добрите практики. Също така останах впечатлението, че редица колеги са внесли изменения в тази насока. И накрая, кои мерки би следва да бъдат нотифицирани, кои не, трябва да гарантираме, че не се създават а, празни места в процедурата. Трябва да е ясно какво точно трябва да се нотифицира. Очевидно, че процедурата няма да даде очакваните резултати, ако бъде прекалено ограничена. Всеки път, когато държавите членки приемат мерки, които биха могли да доведат до е, задаване на бариери на вътрешния пазар, те трябва да бъдат нотифицирани на всички евентуално заинтересовани страни. Надявам се, че сме да намерим добър компромис. Благодаря ви. Благодаря, Кая. От името на зелените Господин Шолтес има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да благодаря ясно на своя ред докладчика за изготвянето на проекта доклада му. От името на групата на зелените сме внесли няколко изменения по време на обменът на становища направихме някои коментари и някои предложения. И държа най-вече да, се, да подчертая, че съществуващата в момента процедура за нотификация не е достатъчна, за да се избегне дискриминацията в основа на гражданството или място, служителството но смятам, че Европейската комисия и държавите членки би следвало да работят а, заедно, за да се подобрят а, изпълнението на задълженията в тази директива. Също така смятам, че не е а, приемливо да има минимален срок от 3 месеца за нотифициране преди приемането, защото това е много ограничаващо за държавите членки. В много случаи нотификацията не може да бъде извършена 3 месеца предварително. Ето защо смятам, че трябва да се предвиди известна гъвкавост. Също така, не бива да се смята за значително нарушаване на процедурата. Всъщност, някои от е, решенията се взимат адхок и няма как държавите членки да нотифицират Европейската комисия 3 месеца предварително. И трябва да правим повече гъвкавост и по-скоро малко повече прагматизъм. Смятам, че директивата не трябва да бъде прекалено строго разписана, а да появи нужната гъвкавост. Също така насърчавам повече прозрачност в процедурата за нотифициране, без разбира се това да натоварва държавите членки с прекалено много бюрократична тежест. Очаквам с нетърпение доброто ни сътрудничество с докладчика и докладчите в сянка. Много ви благодаря. От името на СВПД, господин Соло. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Нашата гледна точка относно това предложение за процедурата за нотификация за жителните режими изисквания, свързани с услугите, никак не ни допада бихме искали да бъде променен член 7, свързан с а, изпълнителната роля, т.е. факта, че Европейската комисия всъщност може да произвела държавите членки да не приемат правила и в случай на нужда да отменят а, разпоредби, които според Европейската комисия са неуместни. В действителност, няма как това да се случи чрез обвързващи решения. Процедурата ще се основава на становище на Европейската комисия, че има някакъв проблем и в крайна сметка съда в Люксембург ще трябва да определи дали решението е законосъобразно или не. Не може Европейската комисия да заема, мя... да заема мястото на държавите членки или на съда в Люксембург. Много е важно да се спазва националният принцип на националния суверенитет тук не бива също така процедурата да се разширява и да обхваща и законодателният процес. Смятаме, че период на консултации от 3 месеца е достатъчен, а не 6 месеца, както се предлага в настоящото предложение. Също така искаме възможност за изключение от задължението за нотифициране в случай на изваредни обстоятелства или когато отклоняването до сега функциониращите разпоредби е несъществено. И тук се позовавам на член 3, параграф 4, където с неизпълнението на нотификация се смята за сериозно нарушаване на процедурата. Смятаме, че това определение е прекалено общо и е много трудно да стане ясно кога точно може да се прилага това правило. Друг сериозен проблем е свързан с член 3, параграф 5 и доказателствената отговорност. Комисията би трябвало да ни обясни много подробно какви са проблемите, с които се сблъсква националното законодателство. Не може да се очаква от държавите членки да поемат допълнителната административна тежест от, доказ... от тази процедура. Изключенията от задължението за нотификация трябва да бъде разширено и да обхване решенията, които се взимат на местно регионално равнище. Местно регионални ниво се не разполагат с нужните административни възможности да се занимават с подобни действия. Благодаря ви. Много ви благодаря. Давам думата на Анна Мария Колацбилт. Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че е важно да сме ясно защо разглеждаме това предложение. Директивата за услугите не се прилага, което води до недобро функциониране на единият пазар за услуги. Аз всички специалисти са съгласни, че това е най-големият потенциал, с който разполагаме за на работни места в Европа в момента. Защо разглеждаме процедурата за нотификация? Защото държавите членки чисто и просто не я спазват. Тоест проблемът очевидно е изпълнението на равнището на държавите членки. Тоест, сега спешваме да променим и да, да засилим един съществуващ принцип, е, една процедура, която вече трябва да е в сила, защото държавите членки или я пренебрегват, или не я изпълняват изцяло. Съжалявам, но всеки път, когато се опитаме да отворим вътрешния пазар за услуги и да създадем работни места по този начин, вие искате да отслабите позицията ни. Не можем да продължим да работим с на принципа на изключенията, защото те са свързани с е, повече бюрокрация, повече объркване и даваме отново извинения на държавите членките да не прилагат директивата. Споменахте много изключения. Общественият ред е основното изключение и основателна мотивация за вложене на директивата за услугите, но с тях злоупотребяват държавите членки още 2006 година, не съм ще пак ще въведат тези изключения и пак не е възможност на държавите членки да злоупотребяват с тях. Така че въпросът ми е, сериозно гледате изобщо на вътрешния пазар на услугите? Ако не, тогава защо си губи времето и заобщо. Проблемът е разпоскъсаността на, на регулаторната рамка, когато даден дружество иска да предостави услуга от една държава членка, иска да предоставя да си в друга държава членка. Не искаме да се променят правилата, искаме просто всяка държава членка да обясни защо сте въвели това правило, което не дава възможност на доставчик на услуга от друга държава членка да извършва своята дейност в вашата държава членка. Това е ключов елемент на вътрешния пазар. Изисква се е, спазване на принципа на пропорционалност и крайна нужда. И искаме просто да проверим дали в случая са изпълните тези критерии. Няма да, е, да изрещам всички изменения, които отслабват положението на Европейската комисия. Под, подкрепям напълно позицията на господин Стефане. Благодаря ви. Благодаря ви, Жени Вазия има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Действително въпросът, който се поставя е дали искаме един, един пазар, който да защитава потребителите, околната среда и сигурността на работещите. Това се прави чрез конкретни правила и това е, е заложено в директивата на услугите. Въпросът, който се поставя сега е как ще разпределим правомощията на всички, за да може да гарантираме, че един пазар действително отговаря на нуждите на потребителите на европейските граждани. трудно е да се постигне добро равновесие, но директивата на услугите това се прави и своята правомощие и своята роля има националните законодатели, европейският законодател, чрез законодателни, акти, които ние приемаме, определя се и ролята на Европейската комисия, на пазителка на договорите и институция за проверка на изпълнението на европейското законодателство, т.е. да се спазват принципа на пропорционалност на тези правила, които, пак казвам, се приемат в общ интерес, в интерес на всички европейски граждани. Често чуваме, че вътрешният пазар не функционира. Ами, може би тези твърдения първо трябва да бъдат обезпечени с малко повече доказателства. Трансграничният характер на подаването на услуги е важен аспект, но той не е единствената характеристика на вътрешния пазар. А по въпроса за получение, който ни се предлага, а именно произглеждане на процедурата за нотификация, която дава възможност на Европейската комисия в своето качество да проверява доброто изпълнение на европейското законодателство, според мен много сериозно нарушава доброто равновесие, което ние сме определили като законодателно европейско равнище. Разбира се, комисията трябва да се е, увери в е, доброто изпълнение на европейското законодателство. Разбира се, че процедурата не, не, не работи толкова добре, колкото бихме искали, защото някои държави членки просто просто не нотифицират редовно. Но това значи, че трябва да осъщняваме процедурата за унеси, които спазват правилата, които играят по правилата. Защо Европейската комисия не може да се съсредоточи само с, към а, онези, които не спазват процедурата в момента. Така че нека пускаме се после свърши работа с инструментите, с които спада в момента. Защо не го прави? Може би трябва да се обърнем и към държавите членки, които не спазват правилата. Е крайно време да започнат да го правят. Но фактът, че правилата не се прилагат уместно и онези, които трябва да гарантират цялото съблюдаване, си вършат работата, трябва да променяме самите правила. Промяната на равновесието, разпределението на равновесието между заинтересованите страни, според мен, създава много сериозни сериозни проблеми. В момента, пак казвам всичко е много ясно. Държавите членки са длъжни да изпълняват своите задължения, опасната комисия трябва да се подава за това и съда е тук, за да проверя като последна инстанция. Дали наистина искаме да дадем на изпълнителният орган на Европейската комисия възможност да цензурира законодателите на национално равнище? Как от демократична гледна точка може да си представим, да дента си възможност за ограничаване на законодателческата дейност на националните законодатели от изпълнителният орган, какъвто е Европейската комисия. Бихме ни били съгласни, ако това нещо за приложено европейско равнище? Тогава защо приемаме подобно нещо за, по отношение на националните парламенти, които все пак са наши равнопоставени законодателни органи? Това прехвърляне на възможност за ограничаване на законодателната инициатива на националните парламенти парламент и на Европейската комисия е непълно неоснователна за мен. Това не съвпада в, в, в моите представи за правомощията на Европейската комисия. Това смесване на правомощията е много опасно, особено в този период, в който все по-трудно се гарантира върховенството на закона и доброто разпределение между различните ролите на различните институции. Много често Европейската комисия се представя като авторитарен и недемократичен орган и не смятам, че подобни предложения по някакъв начин ще могат да оборят подобни критики, дори напротив. Така че нека всеки да си спазва ролята и да заявим, че не е незакон... противозаконно да се вземат предвид общите интереси на гражданите при прилагането на директивата за услугите, която разбира се всички искаме да продължим да прилагаме. Благодаря ви. Госпожа Оденбях има думата отново от социалистите и демократите. Аз също искам да взема думата по следващата точка от дневния ред, не тази. Добре. Ако никой друг не иска да вземе думата на този етап, бих искал да... А, Никола Данти. Имате думата. Сега вече се изказвам от свое име. В началото се изказах от името на докладчика. Въпросът е много, доста сложен и свързан с доста рискове, защото се засяга автономията и суверенитета на националните и регионални парламенти, както напълно основателно подчерта и Виржини. Смятам, че, сме направи, че като законодатели сме намерили доброто равновесие е, между интересите на потребителите и целите на заложени от Европейската комисия в тази директива. Трябва да гарантираме, че процедурата функционира добре и безспорно, но не бива да забравяме, че говорим за демократично избрани институции с реални правомощия, които на практика ще се окажат санкционирани, ако не си вършат работата правилно от европейските граждани. И няма да се преборим с антиевропейските нагласи, ако тук приемаме правила, които надхвърлят правомощията ни. Не бива тези е, в времето, която приемаме тук, да нарушава прерогативите на националните или регионални парламенти. Смятам, че сегашният подход е добре балансиран, взема предвид нуждата да подпомогнем на функционирането на вътрешния пазар на услугите чрез принципата на нотифицирането, но в рамките на европейските институции, в рамките на техните правомощия, без да засилваме антиевропейските настроения, което за съжаление правим прекалено честно през последните години. Thank you, Annette. Благодаря ви. Сега от а, името на Европейската комисия а, давам думата на господин Хединг Инштайн. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви тази възможност да вземе участие в интересният ви дебат. Бих искала най-напред да ви припомня, че целта на това предложение е по-доброто прилагане на практика на вече съществуващата директива на услугите. И тази цел, разбира се, споделят и Европейската комисия, и парламент, и съвета. Към момента директивата за услугите не е постигнала целите си, като причината за това е неравномерното и прилагане в отделните държави членки. Ето защо искаме да се приложат вече се включи правила по-добре на място. Това е и целта на днешното ни предложение, както беше подчертано нееднократно в рамките на дебата. Смятаме, че по-доброто прилагане на активата на услугите би следвало да се извършва в контекста на партньорство. И целта ни е да, сме, да споделяме най-добри практики и опит между държавите членки и заинтересованите страни с Европейската комисия преди приемането на законодателните или други мерки, а не да се приемат тези мерки, след което да се стигне до дълги и сложни съдебни производства, които по никакъв начин не помагат на заинтересованите страни на място защото сме убедени, че нашето предложение ще доведе до по-добро спазване на европейското законодателство, също така ще доведе и до по-добро законотворчество, тъй като обменят на добри практики между държавите членки, които често се сблъскват с едни и същи проблеми, обикновено облагодетелства всички. Казвам го, защото някои от измененията, внесени от вашите членове, иска, предвиждат изключване на някои видове услуги от изискването за нотификация в рамките на директивата за услугите. Ако го направим, ще се оказа, че някои видове услуги няма да бъдат подложени на тази процедура на обмена на опит и най-добри практики и няма да могат да се възползват от този механизъм, който в крайна сметка води до по-добро законотворчество. Ето защо смятаме, че предложението да се изключат някои разрешителни режими от приложеното поле е погрешно. Едновременно с това сме съгласни с някои изменения, които имат за цел да улеснят бюрократична процедура на нотификация, като например специфичният режим за мерки, които в момента са под процедурата за нотифициране. Обмислям възможности демократично избраните парламенти да не бъдат възпрепятствани да приемат дадени мерки, защото трябва да изчакат да изтече периодът за реакция на Европейската комисия. Би било добре така да има и процедура за спешна действие в случай на извънредни обстоятелства. При изкопването тези изменения обаче би следвало да избегнем създаването на правна празнота в на, който да е етап на процедурата. Затова смятам, че трябва да има много ясни разписани правила за използване на специални, специфичните процедури, за да гарантираме, че общата процедура за нотификация не може лесно да бъде заобиколена. Едновременно с това се предвижда предоставянето на допълнителна информация от на държавите членки, съпътстваща нотифицирането. Защо се предлагат тези мерки, защо са основателни и защо не са, дискрими... не са дискриминиращи. Това за нас е много важно ако ни бъде нотифициран само законодателният текст, няма как да има полезен обмен на опит и недобри практики. Така да стане ясно, че не изискваме държавите членки да, изпратят, да, да не изпратят цялостна оценка на въздействието, но бихме искали да, да получим някаква мотивация защо тези мерки са основателни, защо са пропорционални и защо се недискриминиращи. И това според мен е част от е, добрата процедура на законотворчество. Правомощна Европейската комисия е, е тема, която се обсъжда много не само тук в Европейския парламент, но разбира се и в съвета. Първо, възможността се предвижда положение на Европейската комисия само след два етапа на разговор и диалог с държавите членки продължа да отбележа, че комисия и сега разполага с правомощието да вземе решение по мерките, за които е била нотифицирана от държавите членки. Тази възможност е заложена в директивата за услугите в други законодателни актове на вторично право на Европейския съюз. Така че от правна гледна точка е напълно възможно да се предоставя такива правомощи на Европейската комисия. Това беше потвърдено и от правната служба на съвета по време на дебата в съвета. Тоест не само правната служба на комисията, но и правната служба на съвета го потвърди. Тоест от законова гледна точка е възможно да се предоставят на Европейската комисия подобни правомощия. За нас е трудно да разберем защо премахването на съществуващата вече правомощия на Европейската комисия в това отношение ще подобри прилагането на директивата за условите, което очевидно е основната цел на Европейския парламент. Според мен ще се случи най-вероятно точно обратното. То също от тази гледна точка за комисията не е политически приемливо съществуващите правомощи взимане на решения, които са заложени в директивата за услугите, да бъдат заличени чрез това предложение. Напротив, смятаме, че тези съществуващи правомощия за взимане на решения на Европейската комисия трябва да обхванат всички е, нотифицирани решения попадат по процедурата нотификация, а не само някои от тях. Ако погледнете как функционира в момента процедурата за нотификация, оказва се, че в по-малко от 5% от случаите има някакви правни притеснения след като сме били нотифицирани от държавите членки. Ето защо предлагаме този период за повдигане на проблеми в 10% от случаите, да има допълнително 3 месеца, в които се обсъждат съответните мерки и да се намери някакво решение преди да се стигне до предприемане на някакви мерки от наша страна. Ето защо тази, този период за подаване на евентуален сигнал за нередност се предлага, за да може да се спазят вече съществуващите задължения проистичащи от европейско законодателство. А сега няколко думи относно разширяването на правомощите за взимане на решение на Европейската комисия. Това също много интересно разгледахме това предложение, но за съжаление заключението на нашата правна служба беше много ясно, а именно това предложение не е, отговаря на европейското законодателство, защото съгласно член 258 на договорът за функционирането на Европейския съюз няма как Европейската комисия да прехвърли съответният случай към а, съда преди да сме излезли с а, мотивирано становище. А, няма как да, да излезем мотивирано становище преди да сме нотифицирали европейска, съответната държава членка. Член 278 от договора с Европейския съюз предвижда случаите, които се отнасят към съда и самата процедура не води до прекратяване на действието на съответните мерки, които се засяга от които се засяга прехвърлянето на случая към съда. Така че не виждаме какви са облагите от това предложение на докладчика, като защо смятаме, че нашето предложение в член 7 е най-добрият вариант в случая. Много ви благодаря. Thank you uh, very uh, much. Um, I don't know... Uh, Благодаря. Докладчика не е тук. Не ви е дал нещо написано. В такъв случай мисля, че можем да приключим работата по тази точка. Разглеждането на компромисните изменения – е предвидено за следващото заседание на нашата комисия на 11 и 12 октомври. Така преминаваме към следващата точка. Становището по пътя към цифрова търговска стратегия. Трябва да разгледаме измененията. Даниел Далтон е нашия докладчик. Трябва да му дам думата. Благодаря. Искам да благодаря на всички които представиха изменения 40 на брой с много интересни предложения. Надявам се да стигнем до съгласие по тях. Ще разгледаме няколко от областите за компромиси и скоро ще раздам документите. Кое е от интерес към нас? Ние подкрепяме измененията в името на предприемачеството и намаляването на бюрокрацията за бизнеса. За мен това е много важно за електронната търговия и доверието. Всичко, което е свързано с потребителите и някои несъвършенства на цифровия пазар, трябва да се разреши първо очакванията на потребителите не са оправдани, въпреки стратегията за единия пазар. Електронната търговия процъфтява, но улесняването на международната търговия не се е случило. Потребителите все още получават притеснителни писма от митниците или плащат доста големи такси при поръчване на продукти от чужбина. Като говорим за търговия, аз съм малко объркан от някои от предлаганите изменения, защото по-настоящем митническите механизми са предвидени за бизнеса, а не за отделния потребител. И когато купуваш нещо извън Европейския съюз, ти всъщност вече попадаш под механизма, който се отнася до бизнеса на принцип излиза, че няма как да пазаруваш извън Европейския съюз. Има два варианта. Или да променим работата на митниците, така че гражданите лесно да попълват митнически декларации, или да въведем норма да минимис, например, ако си купуваш бикини от САЩ, защо това трябва да уронва неутралността на интернет, просто не го разбирам. Затова казвам, че съм объркан и потребителите ще ни благодарят, ако намерим решение. СТО – друг важен елемент. Принципно тяхната работа по електронната търговия в момента е в застой. А това е много важно за една благоприятна среда за потребителя, така че въпросът трябва да се върне на дневен ред в СТО. Трябва да ограничим тарифните бариери при цифровата търговия. Благодаря на колегите, свързани, които представиха изменения, свързани с ИКТ дневния ред. Принципно имахме съгласие, че трябва да предотвратим изискванията за локализиране на данни, които са необосновани Ивани извън Европейския съюз. Освен това, не забравяйте, че някои от тези норми са предвидени само за защита на местния интерес. Ние искаме по-голяма ефикасност, следователно трябва да се вземем с този проблем. Нашите норми за защита на личните данни обаче не подлежат на преговаряне – би трябвало нашите потребители да имат същата защита и когато пазаруват извън Европейския съюз, това се отчита от всички страни. Свободният поток на данните, тук са много важни споразуменията за обмен на данни. Търговските споразумения трябва да се актуализират в това отношение с нови приложения за обмен на данни. И тъй очаквам да чуя какво мислят колегите. Thank you very much. Then, and then for EPP. Благодаря от името на НП, господин Поспишил. Děkuji pěkně. Já chci vyjádřit eh, za e podporu. Благодаря ви. От името на НП искам да изразя подкрепа за работата на докладчика. Текстът е, за електронната търговия е много важен. Нека кажа, че за нас тук няма кой знае колко спорни момента. Ние сме съгласни с докладчика. Няма защо да повтарям всичко, което вече се каза и да навлизам в подробности. Вярно е, има всякакви бариери пред цифровата търговия и според нас стратегията трябва да цели тяхното премахване. Освен това, би трябвало бъдещите споразумения между Европейския съюз и други държави да обърнат специално внимание на тарифите при цифровите трансфери, защото ние още имаме модела от 1998 година, докато ще трябва в бъдеще да се помисли или да има международно споразумение, или тези въпроси да се уреждат двустранно. Това са и нашите изменения. Например, нашето изменение 5 гласи че в бъдеще Европейската комисия трябва да осигури отворен достъп на световните компании до едините пазари. Това може да се направи чрез международни споразумения. Също така е много важен достъпа на всички до широколентов интернет. Това е обсъждано неведнъж в парламента. Друг въпрос са методите за цифрови разплащания и защитата на потребителя. Така че има много теми, по които сме съгласни с докладчика. Ще спомена и киберсигурността, както и защитата на личните данни. Пак казвам, не е необходимо да повтаряме, цифровата търговия е много важна, особено за малките и средни предприятия. Тя им помага да намират нови клиенти. Всичко това е ясно. Дават се и по-голям избор на потребителя, който може да избира най-различни продукти, цени и така нататък. Предложението е много полезно. Искам да благодаря на докладчика. Вече казах, представили сме някои изменения и не очакваме да има съпротива. Общо подкрепяме философията на документа. Благодаря от името на социалистите и демократите. Заповядайте. Благодаря ви госпожа Герингер де Оденберг. Аз също искам да благодаря на господин Далтън за отлично изготвения документ. Радвам се, че докладчикът иска да подкрепи мерките по стратегията. Имам доста изменения. Приемам общия дух, но мисля, че трябва да се разгледат и доста други проблеми. Първо, премахването на геоблокажа. Ние до някъде работим по отстраняването на проблема. Струва ми се, че това трябва да се подчертае по-ясно в стратегията – не само да се говори за решаването на проблема, а да се обясни как точно ще бъде решен в бъдеще. Аз подкрепям и насърчаването на нетната неутралност, както и системите за защита на потребителя. Ние трябва да откликнем на нуждите на потребителите в киберпространството. Не можем да позволим информацията да се ограничава или интернет да бъде ограничаван. За да увеличим потребителите на интернет, ние трябва да създадем доверие от тях и да се говори също така и за рисковете. Трябва да премахнем нелояните практики, и да помислим за едни добри, солидни системи за разплащане, както и е, за предявяване на претенции. За мен е важно каква ще бъде процедурата при дребните искове, как потребителя може да иска да бъде компенсиран. Говорихме за това още преди две години, но не знам на практика как точно работи процедурата и дали е направен вече анализ. Повишеното доверие е много важно за цифровата търговия, достъпа до информация също така. Например, трябва да има информация за размерите размера на обувките, размера на облеклото, те се различават. Когато си в магазин, можеш да видиш сравнението на етикета, но при покупки онлайн това не винаги е възможно и хората се въздържат да пазаруват. Затова и съм формулирала изменение в този дух. Важно е да има и доверие. Това ни отвежда до темата за киберсигурността. Нашите норми за защита на данните трябва всъщност да определят и правната рамка за работата с страни извън Европейския съюз. Ние трябва да разпространяваме добрите практики по цял свят, а не само в Европейския съюз. Надявам се да сътрудничим добре. Принципно подкрепям и се надявам, че моите изменения ще бъдат прияти. Благодаря. От името на АЛД госпожа Шаранцова. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика. Мисля, че ние тръгваме с една много добра основа за окончателното становище. Не виждам защо да не стигнем до споразумение по крайния текст. От моя гледна точка има само няколко въпроса, които трябва да обсъдим правилото de minimis, за някои това е текст, който ще обслужи само Обединеното кралство извън Митническия съюз, но аз мисля, че този текст е в интерес на всички потребители. Защото в момента държавите членки облагат индивидуални практики с много ниска стойност и по този начин – всъщност се правят по-големи разходи за проверката на стоиността, а за потребителя това са закъснения и такси, които са необосновани. В някои държави има и минимални такси от 10 евро за инспекция, независимо дали се дължи мито или не. Това всъщност е един вид данък внос. Трябва да се внимава и при получаване на подаръци от родители в чужбина или роднини в чужбина. Благодаря, Дита. Нямаме други докладчици. В сянка, затова отново ви давам думата. Благодаря, благодаря на всички колеги. Аз съм съгласен с почти всичко, което те казаха. Си, със сигурност с НП и това, което се каза за цифровите трансфери. Аз бих предпочел този въпрос да се уреди международно, но е ясно, че може би ще прибегнем до двустранни споразумения. Разбира се, и общия достъп до широколента и в интернет е от ключово значение. Без него няма как да има цифрова търговия. Съгласен съм изказаното от социалистите и демократите. Със сигурност не би трябвало защитата на потребителя да е в ущърп на цифровата търговска стратегия. Трябва да внимаваме обаче, като говорим за цифровия единен пазар. Тъй като тук обсъждаме и цифровата търговска стратегия с трети страни. Не знам дали геоблокажа трябва да се включи тук – тук говорим за търговската стратегия по-скоро. Затова, според мен, трябва да сме по-внимателни или да обясняваме ясно какво имаме предвид. Но, разбира се, няма нищо, по което да не можем да стигнем до съгласие. Дита спомена нормата Деминимис. тя не обслужва само Обединеното кралство, мисля, че всъщност с нарасналата употреба на интернет, това е важно за всички. Ако купите нещо и след това отлетите до дома си, става дума за 180 евро като граница, докато ако го купите в интернет, границата е 22 евро. Затова аз наистина искам, ако можем, да стигнем до текст е, за нормата de minimis. Скоро ще ви представя компромисите, но не мисля, че има кой знае какви противоречия. Благодаря. Благодаря ви. Гласуването е предвидено за следващото ни заседание през октомври сега преминаваме към следващата точка, последна за днес. Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията. Трябва да разгледаме проекто доклада. Докладчика е Кристел Шадемозе. Заповядайте. Øh, er благодаря. Искам и аз да благодаря на колегите, които останаха, за да обсъдим заедно точката за политиката в областта на конкуренцията. И трябва да обсъдим доклада на комисията, ежегодния доклад на комисията за политиката в областта на конкуренцията. Защото част от нашата роля в тази комисия е да обсъждаме политиката в областта на конкуренцията. Това е един от най-добрите инструменти, за да създадем ефективен и справедлив един, единен пазар. Затова искам да благодаря на комисията за нейният пореден доклад. Това показва, че в тази област комисията си е приготвила домашното. Ако даваме правомощия на комисията в областта на конкуренцията, това е за да може да се справяме с проблемите за деформиране на пазара. Много важен проблем за единия пазар. Съгласна съм с това, което Жан-Клод Юнкер каза пред няколко дни в своя доклад за състоянието на Съюза. Той заяви, че справедливите условия за конкуренция ще могат да допринесат за защитата на потребителите от образуването на картели. Съгласна съм е, с комисията и нейният председател, господин Юнкер, по този въпрос. Затова особено важно е да имаме възможност веднъж годишно да получаваме актуализирана информация за това, което се прави в тази област. В моето проекто становище подкрепям комисията там, където тя прави ефективни предложения и също така правя необходимото за усъвършенстване на нето предложение. Текстът ми е сравнително кратък. Много важно е да се спомене, че политиката в областта на конкуренцията е много тясно свързана с данъчната политика. Това е казвано неведнъж. Очевидно, много важен е въпросът с държавната помощ, защото държавната помощ може да подкопае честната конкуренция. И е, приветствам усилията на комисията за борба с нелоялната конкуренция. Има нещо, което искам особено да подчертая. А то е не само комисията се занимава с големите случаи, така да се каже, но също така и с малките и средни предприятия трябва да се занимава, защото конкуренцията е особено важна за тези малки и средни предприятия. Понякога те избягват от погледа на националните органи в областта на конкуренцията. Комисията прави правилни крачки в тази насока. Във всички случаи обаче, вероятно ще е необходимо, много случаи, да се осигури по-голяма независимост на органите за наблюдение и регулиране на конкуренцията в страните членки. Защото понякога те като че ли не контролират така строго предприятията и бизнеса в собствените си страни, толкова строго, колкото би трябвало. Необходимо е независима мрежа, която внимателно да проверява дали страните членки изпълняват това свое задължение в пълна мяра. Забелязваме, например, че властите много често защитават собствената си автомобилостроителна промишленост за сметка на други. Казвам това, защото вътрешният пазар функционира чрез одобряване на типовете продукти. Трябва да се избегне възможността за фаворизиране на собствените милостроители, в светлината на скандала с дизеловите двигатели и техните емисии. Значи необходимо е да има повече надзорни органи в национален план, което ще гарантира по-справедлива конкуренция, както за големите, така и за малките предприятия. И накрая. Ще кажа, че според мен важно е да се отбележи, че един от начини за гарантиране на справедливата конкуренция е да се дадат съответните инструменти на участниците в този процес. Необходимо е внимателно да се анализират възможностите за колективно договаряне – не така, както това става в, Съединените щати. Необходим е също така инструмент за колективна правна защита, за гарантиране на справедливата конкуренция. Това са основните пунктове, които засягам в докладът си. Надявам се, че ще можем да стигнем до общо становище и с удоволствие и интерес ще изслушам мненията на другите политически групи, така че да усъвършенстваме проектостановището становището максимална мяра и да гарантираме функционирането на вътрешния вътрешен пазар. Сега НП. Благодаря, госпожо председател. Много внимателно и слушах е, доводите на госпожа докладчика. Политиката в областта на конкуренцията е нещо много важно. Всякакви е, нелоялни практики, такива като картелите, например, могат да бъдат много вредни. Те могат да косват до 3% от БВП на, е, на националната економика. Ние подкрепяме доклада. Но същевременно трябва да кажа, че докато слушах е, доводите на госпожа докладчика, помислих, че този доклад трябва главно да се обърне внимание на обръща внимание на конкуренцията на конкуренцията в единия пазар, но има и други страни на въпроса. Данъчната политика, например. Но мисля, че Данъчната политика едва ли има място в това становище. Данъчната политика сама по себе си е много деликатен въпрос. Няма единомислие дори в Европейския парламент по въпроса за данъчната политика. Трудно е да се каже, че данъчните мерки в една или друга степен вредят на политиката в областта на конкуренцията. Не е така. Но не е такава е целта на този доклад да се занимава с политиката в областта на данъчното облагане. Смятаме, че докладът вероятно ще доведе до приемане на нов регламент. Ако примерно докладчика споменава необходимостта от мобилно звено, което е да е независимо от страните членки, то би могло, не непременно, но би могло да бъде създадено и създаването на подобно звено и приемането на нов регламент може би да създаде нови проблеми, поне в наши очи. Този въпрос трябва да бъде по-подробно изяснен. Има примерно механизми за колективна правна защита. И това е нещо друго, което трябва да бъде изяснено. Затова предлагаме, нека се съсредоточим главното внимание върху политиката в областта на конкуренцията. Да видим какво прави комисията. И а, някои съпъсващи политически въпроси а, едва ли трябва да се включват в този доклад. Например, социалният дъмпинг. Това също е понятие, което е политическо по същество. Нека не води това до, по някакво ограничаване на свободното движение на хора, нещо, което е особено важно. По-добре е да изясним какво имаме предвид от политиката в областта на конкуренцията. Приемаме това, което докладчикът е направила до този момент. Госпожа докладчика е направила до този момент. Съгласни сме с голяма част от нейните предложения, но не бихме искали становището да се разпростира върху теми, които според нас не има мястото тук. Сега е каре. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на Кристал Шалдемозе за нейното проекто становище. Тя ни напомни за няколко така доста известни случаи. Не може, разбира се, някои фирми да се ползват с специални договарания, които им дават предимства пред конкурентите им. Правилно е, че комисията иска строго да прилага правилата, които предотвратяват подобна практика. Защото подобни действия подкопават единния пазар. И наша цел в тази комисия е да им противостоим. Трябва да се придържаме към проблема за данъчните облегчения, които държавата дава, без да се спираме на данъчната политика в, в по-широк план. Необходимо е да се сръчи вниманието си главно върху законодателството, законите в областта на конкуренцията. Смятам, че могат да се включат допълнителни подробности за електронната търговия и бизнес практиката в това отношение. Комисията неодавна прие доклад във връзка с онлайн платформите и а, очакваме нови инициативи на комисията в тази област. Това е много важен въпрос за малките и средни предприятия в цяла Европа. Защото има много възможности за големите компании да създават пречки за малките и средни предприятия. Това не са справедливи условия за конкуренция и не би трябвало да бъде разрешено подобно нещо на нашия пазар. Ще внеса изменение в този дух, което надявам се ще бъде прието. Някои от измененията засягат конкуренцията в цифровата област и в търговията онлайн. Дейностите, мерките насочени към многонационалните компании много пъти се прилагат към всички и големи и малки фирми Доколкото проблема се решава от правната служба на парламента, това не би трябвало да бъде проблем. Но, но във възникващите предприятия не трябва да бъдат спъвани в своя новаторски устрем. Нова, новаторски устрем. Как да се борим с практики, които са противо, препречат на конкуренцията, като бъдем справедливи? И накрая, при приветствам а, това, което комисията казва по отношение на международните отношения. Изправени сме пред предизвикателства в различни части на света, особено онлайн. И конкуренцията в различни юрисдикции. Трябва да продължим а, да работим с трети страни, а, за да може да получим последователни и ефективни резултати. Необходима е също така глобална политика срещу, анти, срещу тръстовете и срещу държавната помощ, за да имат нашите компании конкурентоспособност в световен мащаб и да не се сблъскват с нелоялна конкуренция. Може да постигнем това в сътрудничество с международните организации, но също така и е, чрез включването на споразумение за свободна търговия. А, това ще бъде от полза за Европейския съюз, за европейския бизнес и за потребителите, за една по-справедлива политика в областта на конкуренцията. Ще внеса изменения в този дух, които се надявам ще бъдат прияти. В заключение още веднъж искам да благодаря на госпожа Шалдемозе за нейната работа и очаквам да работим заедно плодотворно с докладчиците в Сянка. Благодаря. И сега от името на Алде. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да подкрепа и цяло това, което каза господин Поспешил. Да прочетем заглавието. Становище на ИМКО за доклада на комисията в областта на конкуренцията за 2016 година. Виждам тук неща, които са от компетенцията на ЕКОН, социална политика, която се от, в, в, в правомощията на а, а, Комисията по заедостта. Но къде е са е, единния пазар? Къде е, са въпросите към електронната търговия? Накратко, моята група не може да подкрепи доклада в този му вид. Надявам се, че ще можем да работим поработим заедно, така че да преработим доклада и получим едно добро проекто становище, което отговаря на нашите нужди. Председателката, благодаря. Има ли представители на комисията, които биха искали да се изкажат по тази тема? Добро утро. Аз съм от Генерална дирекция конкуренция на Европейската комисия. Най-напред искам да благодаря на докладчика госпожа Шалдемози за нейното проекто становище. Знаете колко внимателно се борим с онези, които предоставят данъчни облегчения на фирмите. Също така необходими са правила за конкуренцията в полза на потребителите, за да имаме функциониращ единствен, пазар и справедлива конкуренция. Тоест, напълно съзнаваме значението на малките и средни предприятия. Благодарим също така на, за а, а, а, инициативата за Европейска мрежа за конкуренция ЕЦН. И в тази светлина, в тази насока беше и предложението на комисията, чиято цел е да укрепи правомощията на националните органи в областта на конкуренцията. Знаем, че това е на дневен ред за националните органи, но комисията би искала а, необходимите мерки да бъдат наистина приложени. Надяваме се, че парламента ще приеме тези предложения без а, отлагане. Сега, ако ми се иска а, да кажа, че ние работим в доста тясно сътрудничество с националните органи а, за надзор на как се изпълняват правилата на конкуренцията. Разменяме опит е, и работим вече много добре с националните органи. Но независимо от това, все още има какво да се иска по отношение на инспекциите и на разследването в страните членки. Използваме е, опита на нашите секторни звена а също така и опита на страните членки в националните органи в областта на конкуренцията. Когато става дума за партньорство с страните членки през 2016 година, трябва да кажа, че това е много важна играе тебе много важна роля в предотвратяването на нарушаването на правилата за държавната помощ. Съществуват е, законодателни е, инициативи, а и мрежа е, за работа в тази насока. Ще продължим да работим, като прилагаме нашите знания и опит. Когато става дума за, включително и за сливане, разделение и за прилагане на различни страни на правилата за конкуренцията, мисля, че ще трябва да спра до тук и да кажа, че се радвам, че нашите предложения се подкрепят доста широко и подкрепям до сега направеното а, предложение за проект. Кристел, ако искаш да добавиш нещо? Искам да благодаря на колегите, които участваха в този дебат, да благодаря и на Европейската комисия. сигурно няма да се очудите, като кажа, че подкрепям тези предложения. И, да много важно е да работим заедно в областта на политиката за конкуренцията, без да изпускаме от погледа, че на това, което става в промишлеността, т.е. да имаме, да вземем предвид цялата картина. Разбира се, в доклада се споменава и данъчната политика, но преди всичко това, това е във връзка с това, доколко тя въздейства, влияе върху политиката в областта на конкуренцията. Това е много важно за единия вътрешен пазар. В проекта излагам редица свои мнения, но аз съм съгласен с това, което Алде казва, че трябва да направим всичко възможно, за да помогнем потребителите. Разбира се, има граници за това колко може да се разпростира човека в едно подобно проекто становище. Справя съм се на това, което считам за най-важно. Но, несъмнено, и други идеи биха могли да помогнат за усъвършенстване на проекто становището, включително някои от, станов... някои от мненията, изказани от НЕП. Радвам се, че намира широка подкрепа предложението, което правя. Защото в случая става дума за това какъв трябва да бъде подходът ни към този въпрос. А, моята основна мисъл е, че политиката в областта на конкуренцията трябва преди всичко да бъде в полза на потребителя. И именно затова е необходимо е тя да не бъде беззъба, трябва да бъде ефективна в полза на потребителите, на гражданите и на бизнеса. Благодаря и мога да кажа, че срока за изменение е 4 октомври на обед. И ако няма е, нищо по точка разни, мисля, че можем да закрием това заседание. Искам да благодаря на всички, да благодаря и на преводачите за тяхната работа днес тук. Следващите ни заседание на 11, 12, 13 октомври. Благодаря.